ви предлагам да разгледаме протоколите от последните ни заседания. Имате ли някакви коментари? Очевидно не. И едно съобщение на председателя. Искам да ви припомня, че на 14 юни в Страсбург ще проведеме извънредно заседание от 19 до 20.30 часа за да а, е, гласуваме трите доклада. Искам само да ви припомня, че е, на 21 юни в 3 часа и на 2 юни сутринта ще продължим заседанието. Това ще бъде значи нашите следващи заседания. А сега тръг... минаваме към дневния ред. Е, четвърта точка господин Ханс Питър Мартън който е връзките и взаимоотношенията между търговските регистри. Мога да бъда много кратък. Имаме внесени няколко предложения. Вече проведохме дебат по въпроса. И основно центъра на вниманието седи не възможността за ефективна работа и предоставяне на услуги на гражданите и фирмите, т.е. да имаме правна сигурност по отношение на информацията. Благодарим на всички колеги, които предоставиха информация. Аз възприех предложенията на господин Булман и на други колеги. Постарал съм се да отразя и тези предложения и собствените си изменения. Няколко са въпроси. Най-напред четвърто изменение е предложено от господин Саймън. Предлага се ние да искаме цялата информация, която влиза през мрежата, да бъде поддържана, независимо от държавата членка. Не знае това как ще стане, защото говорим за един общ търговски регистр за цяла Европа, до който да имат достъп всички, но според мен това изисква някаква допълнителна процедура. Ако националните регристи не си вършат добре работата, това означава допълнителна бюрокрация и според мен това ще изисква и правно основание в допълнение към това, което а, съществува и по което работи комисията. Раз, това изисква и актуални данни, но аз въпреки всичко предлагам да отхвърлим това предложение. То не е практически изпълнимо и смятам, че ще изисква и допълнителни разходи. Следващият въпрос е за разделно гласуване на моето пето изменение. Останах с впечатление, че има ясно изразено мнозинство в комисията за текста, предложен от господин Болмен най-вече, че мнозинството от парламента иска да бъде постигнато едно европейско решение на този въпрос за регистъра, да има задължително изискване, да има яснота и достъп за гражданите. Групата на консерваторите не иска думата задължително да остане. Следователно, Нямам нищо против разделно гласуване, но в качеството си на докладчик препоръчвам да гласуваме за думичката задължително. В противен случай всеки може да си избира какво да прави. Мнозинството ще реши в крайна сметка какъв да е изхода. Според мен, думата задължително ще бъде по-полезна. Нещата ще са по-управляеми това и в а, коментарите на господин Симан. Благодаря на служителите, на секретарията за отлично свършената работа. С това приключвам. Доколкото разбирам, утре ще гласуваме сутринта. Благодаря ви за това. Другите докладчици в сянка желаят ли да вземат думата? Господин Саймън. auch für Herrn Martin für die äh, Frage, auf der wir hier aufbauen konnten. Ich denke, wichtig ist es, dass wir hier gewährleistet haben. Важното е да а, има задължаващо правило, което да гарантира, че всички държави членки ще участват и предприятията, които предоставят данни, да гарантират пълна информация а не някаква информация, която дава грешна представа за състоянието а, на търговските регистри в Европа и картина, която не отговаря на действителността. И за разлика от господин Мартин, аз мисля, че е необходимо да има една структура, която да проверява а, достоверността на данните. Защото в противен случай хората ще помислят, че търговските регистри са надежни, а това няма да отговаря на истината. Едно предприятие, което иска да е сигурно в информацията от търговския е, регистр, няма да всъщност да получава е, надежна истинска информация и не може да се довери на данните. Именно за това трябва да се гарантира истинността на данните. Това е принципен въз... въпрос. Трябва да имаме инструмент, който да гарантира достоверността на информацията на всички участници на пазара. Защото ако механизма не гарантира достоверност на данните, той е безполезен. Благодаря, господин Ханс Петър Мартин, за добре свършената работа и доклада. Мисля, че дебата опира до това, което каза господин Саймон, а именно до принципите и до разходите. Така че от гледна точка на НП, по принцип, Подобен функциониращ регистр би бил много добър за стопанските субекти. В някои държави членки тези регистри действат на различно равнище. Например в Латвия, която е новодошла в тази сфера. Започнахме от нулата преди 20 години. Сега имаме съвършенно модерна а, електронна система с информация за компании, към които може да прояви някой Интересно е, всички държави членки разполагат с такива напредничеви системи, нека така ги наречем. Те започват от много по-широка база, много по-дълготрайни традиции имате, така че ако въведем а, това изискване като задължително, как точно ще бъдат покрити разходите и ще се гарантира изпълнението. Така че а, ние сме съгласни с духа на предложението, но НП не подкрепя думата задължително положително. И бихме искали по-ясно да разберем точно какви ще са разходите, които трябва да направят държавите членки. А, доколкото разбираме, и в съвета няма поддръжка за това предложение. Това е посоката, в която трябва да вървим, но ние сме агностици в този момент по отношение на правно задължителния характер. Благодаря. Господин Стречек от консерваторите, моля. Пани председкиня. Добър ден. Благодаря ви, госпожо председател. Аз няма какво да добавя към казаното от Ханс Петър Мартин. Приступу к томуто проблему. Но имаме малко по-различен подход ние смятаме, че взаимното свързване на е, търговските регистри вече е гаранция за е, ефективност на, е, на системата, за надежност и нам, намалена намалена намален брой бюрократически процедури, като разбира се цената трябва да е колкото е възможно по-ниска. Знаеме, че различните държави членки прилагат различни системи и за това не можем да приемеме едно задължително, строго фиксирано изискване. Затова, може би, съвета ще намери една по-добра е, формулировка. А, ние смятаме, че, че държавите членки трябва да разполагат с повече свобода за адаптиране системата. Господин Булман. Благодаря, госпожо председател. Аз съм на мнение, че благодарение на работата на господин Семън на, а, доста добре анализирахме въпрос и нашата група а, подхожда доста сериозно. Ние смятаме, че търговския регистр ако функционира добре, е изключително важна част от вътрешния пазар. Казвам това, защото все по-често се по е, явяват законодателни актове, които могат да бъдат транспонирани само ако се знае а, за кого се отнасят, а, кой отговаря за движението на стоки и прочее и прочее. През последния законодателен период обсъждахме директивата за услугите и видяхме, че тя е, трудно може да се транспонира, ако не се знае как точно трябва да бъде направено това. И по какъв начин приложимото национално право да се прилага от предприятията, ако не се знае за кои предприятия, то се отнася съответния законодателен акт. Съгласен съм, че не трябва да има много бюрокрация, не трябва да са това да води до повече разходи, но предприятията в Европа са изключително важен а, участник на а, вътрешния пазар и Ако не се предвиди адаптация на нормите за търговския регистр, това може да навреди на вътрешния пазар. Как? Какво решение ще вземем тук в комисията? Не бих искал, това е съществен въпрос, е, така съвсем случайно да се получи някакво мнозинство, без ясно да сме разбрали проблемите. Интересно дали предложения текст ще получи мнозинство или пък утре мнозинството ще поставя под въпрос важни неща. Тук имаме представители и на групата на либералите. Нека да кажат и те какво мислят. Господин Шмидт. I hope so, Madam uh, President. Надявам се, госпожо председател, че информацията ще е предоставена на комисията, но поне разполагам с листата за гласуването. Имаме проблеми с абзац с алинея четвърта от първоначалния текст. А, там става дума за групата Штойбер. И по алинея пета, изменение пето, където имаме разделно гласуване, поискано от консерваторите. Ние ще гласуваме против по първата част и по останалата част. Според мен това ще е в съответствие с вашата препоръка. Изменение 6 на Питър Симън според мен това е почти съвместимо с петото изменение. Както се казва тук, можем да го гласуваме като допълнение. Това ние не приемаме, ние приемаме първоначалния текст. Всичкото останало е с плющчета. Господин Булман, удовлетворен ли сте? Вие имате думата. Искаме да чуем и мнението на докладчика в сянка, но при това бих казал, че според мен е най-добре докладчика да се срещне с докладчиците в сянка преди да реши. Äh, Благодаря много, господин Булман. Разбира се, ще се срещна с докладчиците в Сянка. Вчера нашите е, служители се свързаха. Съжалявам, че не стигнахме окончателно споразумение. Господин Шмит, искам да ви задам един въпрос. Може би не ви разбрах както трябва, може би защото самия списък на гласуване не е много ясен. Вие желаете ли този регистр да бъде задължителен или не? какво смятат либералите. Защото ако добре разбрах това, което казахте, вие регистърът трябва да е, е задължителен, така ли? А, господин Симон, Значи имаме зелените, обединената левица, социалистите и либералите са за задължителен регистр. Там обаче не можем, все още не можем да постигнем съгласие как да намалиме разходите за функционирането на този регистр. Аз съм абсолютно съгласен, че този регистр трябва да е задължителен, но същевременно временно самозадачен от е, е, изменението на господин Симон относно административните разходи. Тук наистина ще има а, е, така разнобой а, към подхода, но благодаря ви още веднъж за сътрудничеството и се надявам, че утре ще постигнем така мнозинствено съгласие. Има ли други комуник коментари. Не виждам, че между групите нещата е, добре. Ще гласуваме утре. Минаваме към точка 5. петия, която е отложена, така че минаваме сега към точка 6. Е, демографско предизвикателство и солидарност между поколенията. Становището на господин Ешли Фокс. Имате думата. Um, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на секретарията за оказаната подкрепа. Демографските промени не са нещо ново, но те влияят на обществените финанси сега, предвид економическия застой, който е много по-ясно изразен. За процедурата за силено сътрудничество с Комисията по заедостта на нас не беше възложена отговорността да проучим състоянието на обществените финанси с оглед на пенсионното осигуряване и дълготрайните ефекти. За да работим ефективно, ние трябва да се съсредоточим по предоставянето на Комисията по заедостта с ясни насоки в сферата на нашата компетенция. И призовавам това да бъде взето предвид. Няма никакво съмнение, че финансовите системи и социално-осигурителните системи а, в, в рамките на нашата компетенция. Ние трябва да поощрим държавите да предприемат необходимите стъпки, за да овладеят демографските промени на застаряващо а, население. Означава необходимост от по-големи схеми за социално осигуряване, а пенсиите ще трябва да бъдат увеличени, за да бъде поето това бреме, което ще се стовари върху държавата. Трябва да гарантираме, че публичните финанси ще са устойчиви, да развием пазара за заетост, който трябва да е по по-гъвкав и да откликва на демографските изменения. Трябва да гарантираме, че по-възрастните хора ще могат да намират работа до толкова, доколкото желаят това на пазара на труда. Трябва да гарантираме да няма и финансови спънки пред изхранването на едно семейство. Госпожо председател, очаквам с нетърпение да работя с другите докладчици в сянка, за да предоставим на Комисията по заетостта смислена информация. Благодаря ви, че бяхте тъй кратък. Сега приканвам нашите докладчици в Сянка да вземат думата за НЕП най-напред. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за доброто проекто становище, което отрази много от нашите съображения и солидарно с по-старото поколение. Ние трябва да осигурим добри грижи за тях, за да облегчим а, бремето а, и за бъдещите поколения. Приветствам ударението, което бе поставено върху устойчивостта на публичните финанси, което е една предпоставка за обгрижването на застаряващото население по един устойчив начин. Като докладчик сянка за НП, аз ще допълня текста с някои изменения по тази тема и смятам, че те ще бъдат съответствие и с а, вашата линия. Зависи а, доколко застаряващото поколение ще бъде готово да се влее в а, пазара на труда и също така какви часове ще са готови да работят. За да вървим напред, ние трябва да подкрепим по-възрастните хора, а, за да участват те в а, пазара на труда, за да можем да а, се противопоставим на въздействието за старяващото поколение. Ако бъде удължен живота и хората са в добро здрави, по този начин бихме могли да поддържаме добро състоянието на обществените финанси. Има различни начини, обаче да постигнем това, като увеличим производителността, но най-важното е да се увеличи производителността в производството на а, социални услуги. Това е един от ключовите въпроси, който трябва да решим. Министрите на финансите в Финландия споделя, че ако имаме 0,25% увеличение на производителността на социални услуги, то тогава а, можем да гарантираме устойчивост в рамките на БВП от 1%. Други мерки са увеличаване на ръждаемостта и аз ще а, предложа различни възможности за насърчаване на ръждаемостта, като се увеличи подкрепата за младите семейства. Именно поради това ще внеса предложение за изменения – и предполагам, че докладчикът ще а, подкрепи много от тях. Предвид казаното в а, проекто за което му благодаря. Благодаря много. Господин Лина Линамньок от името на социалистите и демократите. Госпожо председател, скъпи колеги, първо искам да благодаря на докладчика. Въпреки трудностите и проблемите, той все пак е успял да даде окончателен вид на този доклад. Вярно е, че застаряването на а, населението тежи на публичните финанси и трябва да видим какви, какви възможности разполагат държавите членки, за да намерят нови източници на финансиране в стратегията 2020 проблеми, демографските проблеми са споменати, но не се казва нищо за финансирането им и финансовите проблеми, които а, ще повдигнат. Да, разбира се, съгласни сме, че е, проблема може да се реши чрез насърчаване на ръждаемостта, защото ако имаме а, по- многобройно население, ще имаме много по-добро съотношение между активни и неактивни и ще разполагаме с публични ресурси за е, насърчаване на е, младите семейства и на семействата по принцип. Но тук не се споменава нищо за миграционната политика, която а, нека да спомена, че редовна и контролирана миграция е източник на допълнителни данъчни ресурси, фискални ресурси и по, този, и по този начин на допълнително финансиране. Има и две мерки, които са залегнали в доклада и които смятам, че трябва да бъдат обсъдени. Първата мярка е е насърчаването на частните пенсионни фондове спрямо а, публичните пенсионни фондове. Бих искал а, да ви припомня, че има известни, че може да има известни перверзни последици от така наречените скачени съдове, защото нека не, не забравяме, че това, това означава допълнителни разходи за а, отделните граждани. Това е натиска и върху покупателната способност и съответно ще се отрази на растежа, т.е. по-малко растеж, по-малко приходи, данъчни приходи. А и това ще стане, ако е, отделните граждани трудещици трябва допълнително да е, внас, да внасят в е, частни пенсионни фондове, както Втория проблем с удължаването на, а, е, трудовия, на трудовия живот. Това. Ако обаче продължаваме да сме свидетели на същите проблеми в заетостта, това ще натежи на съответните фондове за обещетение на безработиците. Това може да стане, разбира се, само ако се намерят съответните механизми за е, постигане на пълна заетост. Но предвид растежа, това значи, че ще има много малък растеж на заетостта и съответно допълнителна тежест върху финансирането на обещетенията за безработици, така че аз съм готов да обсъда тези проблеми с докладчика и с докладчиците в сянка госпожа Индвелт. Тя е докладчик в сянка на либералите. Е, искате ли да кажете нещо по... Ще ви дам, ще ви дам известно време, за да влезете в крак. Благодаря. Съжалявам, че закъснях, но хода от едно заседание на друго. Приветстваме доклада като цяло, но ще внесеме някои изменения. Аз чух само последните, последното, което каза преждоговорящия. Става дума за е, устойчиви пенсионни фондове. Ако видите какво е положението на еврото и на пакта за стабилност в момента, държавите членки трябва да гарантират устойчивостта на пенсионните фондове, така че нашето изменение ще бъде в този дух. Ще внесем също така изменение, за, което да замести параграф 6 за насърчаване на семействата да как на, за насърчаване на на ръждаемостта. Да мисля, че не е, не е наша работа да казваме на хората какви семейства да имат и на Европейския съюз да казва на държавите членки какви семейства да има. Благодаря, госпожо председател, каза господин Факс. Благодаря на докладчиците в сянка за коментарите. Внимателно си водих бележки. Не мога сега лично да отговоря на всеки. Ще им благодаря и скоро ще се свържа с техните кабинети. Искам да ви припомня, колеги, че крайният срок е 4 юни, а на 28 ще обсъждаме измененията и след това на 13 септември ще гласуваме измененията в комисията. Имате време да обсъждате измененията. И сега продължаваме с следващата точка, номер 7 а именно господин Сиклуна и доклада за а, въвеждането в Естония на едината валута от 1 януари 2011. Мисля, че сега ще чуем един обзор на тази тема. Благодаря, госпожо председател. Докладът след последната ни дискусия се оказа, че се подкрепа от мнозинството и похвалиха Естония за политическата воля и постигнатия напредък и подкрепят е, въвеждането на валутата от 1 януари. Това обаче е свързано и с въпроси за качеството на статистическите данни, които са достоверни и точни. Това са статистически данни за безработицата, инфлацията. Благодаря и на секретарията, които си сътрудничаха с нас, за да можем да се споразумеем за внесените изменения. Имаше 13 изменения, 8 от един член, госпожа Марта Андреасен и 5 от господин Кинсън и господин Мечел. Що се отнася до първите 8 изменения, уважавам мнението на госпожата, но напълно не съм съгласен – е, с нея, че Естония не е готова и трябва да отложим е, присъединяването на Естония по някаква причина. Така че нямам какво повече да добавя по тези 8 изменения, които на практика изразяват едно и също становище или водят до едно и също становище. Сега минавам към изменението на господин Клинц. за а, това, че от 1 януари е, да не се използват е, въвеждането на валутата за укриване на а, част от а, приходите. Това е много значимо в някои държави, не толкова в някои други. Но ние с господин Клит се споразумяхме че този текст трябва да е в десета линея, в която се призовават естонските власти да се подготвят добре за въвеждането на валутата, както преди и след самото въвеждане, така че този текст ще бъде в тази алинея. А, съгласен съм с а, вас Нямам възражение срещу предложеното от вас. По отношение на проверката на място от страна на Евростат в тясно сътрудничество с службата за статистическите данни, моите проучвания сочат, че всъщност това е направено и комисията е напълно удовлетворена от високото качество на статистическите данни, така че е, би било по-добре този текст да е в преамбюла, където имаме уверенията на комисията, че Евростат в тясно сътрудничество с е, статистическата служба в е, Естония е проверила достоверността на всички данни, които са предоставени от естонските власти. Това е казано изрично и според мен трябва да го а, включим като нещо, което вече е направено. Освен това, господин Мичел споменава критериите за данните. Той използва едно прилагателно, там се казва независими данни. Не знам какво означават независими данни, но нямам възражения. Може би това означава докладвани независимо. Има още едно изменение с искане за комисията а, да подкрепи ефекта, който може да постигне пакета с мерки а, за възстановяване на Естония. Това е нещо, което се прави в цялата еврозона, то е относимо и съм напълно съгласен с него. И последното изменение е внесено от господин Мичел. И то се отнася не само за Естония. По принцип това е един призив към комисията и Европейската централна банка да докладва за стъпки, които са предприяти за намаляване на инфлацията предвид ниските лихвени проценти. Няма възражение и по това изменение можем да го отразим в доклада. Имаме правото да поискаме това. В цялост съм съгласен с тези последни пет изменения. Ще положим усилия те да бъдат изчистени до утре. Благодаря. Сега давам думата на докладчицата в сянка, господин Мичел от АНП. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратък. Благодаря на докладчика за качеството на доклада. Думата независим означава, че не зависи от нещо, че не може да му се диктува какво да прави. Например, Централната статистическа служба у нас, когато публикува данни, никой не се съмнява в тях. Това имах предвид. И мисля, че това е така и в Естония. Що се отнася по последното предложение, то има отношение и към Естония, и свързано с лихвените проценти. От две години и половина говоря да, за това с президента на Европейската централна банка. И в крайна сметка трябва да стигнем до края на цялата тази история. 2007 бяха предприяти стъпки, помолихме Централната банка да направи едно проучване по въпроса. Изключително е трудно да, се, да бъде прието. Лихвените е, ставки се използват за контрол на инфлацията и в еврозоната постигнаха особен успех с изключение на инфлацията по отношение на активите и покрай лихвените, ниските лихви хората закупуват недвижимо имущество, но това е нещо, което е на вниманието на Централната банка и комисията и бих искал да видя а, някакво окончателно решение. Благодаря на доклада, желая успех на Естония. А, хубаво е когато нещата са бурни, макар и не толкова, колкото хората си мислят, една малка страна като Естония да е готова, да има желание да си поеме отговорностите. Благодаря. Господин Кенц. Благодаря, <clears throat> госпожо председател. <clears throat> Бих искал всички доклади, по които съм докладчик сянка, да бъдат е, толкова ясни, толкова разбираеми, като този. И да не се нуждаем от изменения, освен съвсем малки козметични поправки. Естония е готова да се присъедини към еврозоната, но дали еврозоната е готова да приеме Естония? Това е друг въпрос. Трябва да се радваме, че все още има страни, които се интересуват от влизане в еврозоната, въпреки трудностите, които преживява тази зона. Да се надяваме, че еврото е един проект, който все още има бъдеще. Би трябвало страните, които искат да се присъединят, да могат да го направят и бих предложил на колегата Мартин и Асен да не продължават по този път по политически причини. Ние вече сме правили политическата грешка да взимаме решения спрямо някои държави членки. Не трябва да имаме политически предпочитания, просто има критерии. Ако Естония отговаря на критериите, трябва да я приветстваме като десети член на еврозоната. Господин Клутер. Не искате. Това беше списъка. Някой друг иска ли да се изкаже? Давам думата отново на докладчика. Утре ще гласуваме. Няколко думи да приключим дебата. Искам само да благодаря на останалите на докладчиците в Сянка за тяхното сътрудничество. Искам само да кажа, че една дума е отпаднала погрешка според мен, но тя ще бъде включена отново в текста и ще гласуваме утре. Благодаря ви много. Благодаря. Сега минаваме към следващата точка. Виждам и докладчика е тук. Това е доклад относно възнагражденията на директорите на котираните предприятия и политики на възнаграждения в сектора на финансовите услуги. Господин Ел Кадрауи, много ми моля, е, представете измененията. Благодаря, госпожо председател. De collega's willen danken voor de amendementen. Er zijn in totaal 84 amendementen ingediend op het uh, ontwerprapport ik moet zeggen, de meeste zijn eh, zeer, eh, zeer constructief. En ik denk dat... Повечето от измененията са много конструктивни. Повечето случаи подобряват е, доклада. Разбира се, има някои политически различия. Това не е изненада и като докладчик през следващите дни ще се срещна с докладчиците в Сянка, за да намерим компромисни решения. Днес Европейския парламент дава един много силен политически сигнал, заемайки се с тази тема. Знаем, че този въпрос крие огромни рискове, безконтролното, безконтролните спекулации, които се отразиха на включително някои от държавите членки и е длъж, ние сме длъжни да реагираме. Заедно с госпожа Макарти Съгласен съм, госпожа Макарти, че имаме нужда от един доклад, за да можем да допринесеме към този доклад. Мисля, че това, този доклад е много навремен. Утре Европейската комисия ще публикува доклад относно приложението на препоръките от 2009 година относно възнаграждението в отделните държави членки. А, ще видим какво е направено, какво остава да се направи. И при всички случаи е, не навсякъде са взети подходящите мерки. Така че едно от основните ни послания е, че трябва да има допълнителни нови инициативи. Това е една от инициативите. Е, комисията ще публикува зелена книга и заедно с е, процедурите и препоръките за вътрешните надзорни органи. Аз се надявам, че Европейската комисия ще предложи рамкова директива за 2011 година относно възнагражденията, включително и списък на отделните, е, на отделните институции финансови институции. Няма да навлиза в подробности, но съм съгласна примерно с изменението на госпожа Макол за кризисния фонд някои изменения, които а, призовават за по-голяма пропорционалност. Госпожа Болс и нейното 67 изменение защото когато става дума за възнаграждение, не, не, да не гледаме само самото възнаграждение, да, да не забравяме и за пенсията. Това е духа на нейното извинение. Аз в а, са някои неща може би ще постигнем компромиси, но в а, други изменения с, не съм съгласен с други изменения, когато става дума за а, а, управление на оперативния риск, аз смятам, че плана трябва да се одобрява от надзорен орган преди а, да се прилага. И това трябва да, да стане, за да може да има един ефикасен, ефектив, едно ефективно, ефикасно управление на риска. Така че аз е, приветствам е, измененията на госпожа Волс в този дух, в този смисъл. Смятам, че наистина трябва да наблегнеме на ролята на надзорния орган при възнагражденията, когато има е, някакви спорни въпроси между е, съответните е, институции и е, тогава трябва да има и нещо като арбитраж, който да решава споровете. И пред, предлагам също към задължителните правила да има списъка на институциите да бъде също а, така да бъде прозрачен, т.е. Да се, да се посочат у нези финансови институции, които не се съобразяват с правилата. И също така да, да има прозрачност, яснота а, по съотношението между а, фиксираното възнаграждение и а, допълнителното възнаграждение. Някои колеги смятат, че трябва uh, а, че трябва да бъдем по-смели, когато и да предложим мерки за ограничаване на, на а, заплатите и възнагражденията. Това е разбира се, един политически проблем. Това са моите коментари и се надявам, че колегите ще допълнат към казаното от мене и ще продължа да работим, да работя с докладчиците в сянка за подобряване на този доклад, преди да го гласуваме. Благодаря ви, господин Бързо дякую. Е, Благодаря, госпожо председател. А, несъмнено е, трябва да се отбележи положителния аспект на този доклад, а именно а, връзката между заплатите и дългосрочните проекти. Един проблем, който трябва да бъде уреден. Има един важен пасаж за независимостта на членовете на комитета, определящ възнагражденията. Това е една разпоредба, която непременно трябва да бъде запазена и която със сигурност ще получи консенсус. А... Не знам дали можем да се, мога да съгласа с докладчика, че размера на възнагражденията е основният проблем за кризата. Мисля, че причините са доста по-сложни. Възнагражденията, разбира се, са косвен, косвено влияещ елемент, но не са в основата на кризата. Трябва да обмислим също така инициативите, за въвеждане на такси, такса върху прекомерните възнаграждения. Не смятам, че такава мярка ще бъде приета повсеместно в Европа, както и във връзката с осигур... застрахователната система. Не виждам по какъв метод ще се определя това. Как застрахователната система може да влияе върху факторите, породили кризата? и как ще се използват евентуални пари в случай на криза. Имам чувство, че някои мерки отиват твърде далеч. Не е лошо да помислим. А, върху някакво компромисно решение по отношение на тези мерки. Смятам, че е, парламентарната инициатива е добра, но аз бих е, отделил повече внимание, внимание върху етичния кодекс, кодекса за добро поведение, а не върху въвеждането на нови такси и данъци. И между другото, това не е първият документ, е, който посвещаваме на възнагражденията на висши банкови служители и ръководители. Мисля, че е много важно ние всички да анализираме предишните разпоредби, които уреждат заплащанията, възра... възнагражденията, за да видим дали наистина те имат положителен ефект. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. По принцип с нетърпение очаквам възможността да обсъдим доклада с докладчика. Важно е да възприем а, подхода, който предложи господин Нитрос, т.е. да се съобразим с вече направените оценки, да помислим какъв е резултата и след това да търсим нови начини за бораване с материята. Ако се окаже, че резултатите са незадоволителни. Не бива и да забравяме и съразмерността. Най-различни са компаниите и препоръките а, могат да бъдат тълкувани по различен начин. А, това не винаги е уместният подход. Освен това не бива да забравяме, че Европа не е един а, не е света. Предприятите мерки от Г20 са едни, но не, не, бива, не бива да забравяме как стоят нещата в света въобще. Не можем сами да се справим в Европа, за да постигнем добър резултат. Трябва да имаме и това предвид. Има и изменения за окрапване на позицията на акционерите, което е нещо положително. В същото време не бива да загърваме доброволния принцип по отношение на действията на акционерите, които могат да искат да бъдат част от вземането на решение по отношение на възнагражденията. Профсъюзите нямат отношение тук, затова ако трябва да бъда честен, е редно да останат извън а, приложното поле. Ние като политици не бива да залагаме определени проценти, цифри за възнагражденията. Това го виждам в измененията и според мен те са твърде прецизирани. В същото време не бива да се забравя, че се обсъждат резултатите от дейността на компаниите въобще и тези резултати от дейността се отразяват на възнагражденията от дални лица, а личният принос по-трудно се оценява. Това разграничение трябва да бъде направено, когато преценяваме съразмерността, пропорционалността на нашето предложение. Необходимо е да се обсъжда още доклада и да се направи оценка на вече взетите от нас решения, преди да продължим нататък. Искам и да ви припомня, че ние създаваме нови надзорни органи в най-различни области и поради това трябва да преценим какви задачи ще им възложим и какви нови органи трябва да бъдат създадени които да осъществяват надзор над възнагражденията. Може да отидем твърде далече, затова очаквам е, градивна дискусия с докладчиците в Сянка. Обеден съм, че ще намерим общи теми. Благодаря. Благодаря и на докладчика за свършената работа. Тя очевидно се е съобразила с най-различни международни споразумения. Общото становище е, че трябва да има по-строга регламентация предвид извънредно високите рискове, които се поемат в финансовия свят. Ако целта ни е да се разпростираме извън финансовия сектор, където няма такива международни споразумения с страхувам, че излизаме извън финансовия сектор и някои фирми в Европа, някои фирми в Европа ще бъдат неравнопоставени спрямо тези в света. Не бива това да го забравяме. Съгласна съм с казаното от Карл за пропорционалността и по-малките фирми, малките и средните предприятия, едноличните такива, да не бъдат поставени в условията, при които работят по-големите с комисии по възнагражденията. Внесъл съм и някои изменения за корпоративното управление. Според мен те принадлежат тук. Чух това, което казахте за отговорностите на акционерите трябва да ги имаме и тях предвид. Също така и ролята на външния и вътрешния одит, директорите, които нямат изпълнителни правомощия, но носят също така отговорности по надзора и а, в моята държава членка е, има такова разграничение, само го предлагам. Предлагам и да погледнем и доклада на ОИСР. А, там има някои интересни теми. Търси се връзка между възнагражденията и поемането на рискове. Имаме финансова институция, която оценява рисковете, рисковете, които ще поеме и ще ги отрази в своя балансов отчет. Или организация, която само частично поема риска. А човека, който поема риска и носи отговорност за него, се намира в съвършенно различно положение от една институция, в която а, има поемане на риска, но евентуалните загуби се преразпределят върху, спрямо всички акционери и пазара въобще. за това именно трябва да помислим каква е структурата на възнагражденията на тези финансови институции. Лов говори по телефона, а има думата. Ähm, Благодаря. Първо искам да ви уведомя, че предложението явно е насочено към модела на американската и британската система в много държави на европейския континент имаме двустепенна система, управителен съвет и изпълнителния директор и главния директор. И мисля, че тази възможност трябва да бъде включена в окончателния доклад, защото ако говорим само за директорите на котираните на фондовата борса предприятия, това ще включва, включва всъщност това за общественото мнение няма да включи всички, които получават прекомерни Възнаграждение Да кажем, има директори, които получават 8 милиона евро заплата, но в списъка, когато ги подреждаме по заплатите, са на 80-то място, защото има сумати дилъри, е, борсови дилъри, които получават повече от тях. Може би, ако включим и такива директори, ще успокоим общественото мнение, но така няма да решим проблема. Комисар Еделун също го каза. Смятам, че като член на либералната група ще ми бъде доста трудно да приема факта, че се месим в политиката на заплатите и и всъщност се бъркаме във възнагражденията на хора, назначени от частни предприятия. Много често в тези предприятия има общо събрание, където нещата се решават от акционерите по предложение на управителния съвет и смятам, че а, трябва да оставим на тях да си определят възнагражденията. Съгласен съм, че трябва да предприемем мерки, но нека да не се самозаблаждаваме. Може да си решаваме каквото си искаме, но когато някой иска да заобиколи нашите правила, винаги ще намери начин да го направи. Знаем, че съществуват специализирани адвокатски кантори, които намират начин законно да заобиколят законите. В Великобритания се предвиждаше да се обложат с по-висок данък бонусите, премиите на банковите директори, но се намери начин да бъдат заобиколени тези данъци. Много често предприятията финанс, в финансовия сектор, в банките, е, освен на е, големите възнаграждения на директорите, изплащат много добри заплати, средни заплати на служителите си. И е трудно да се обясни защо един е, обикновен служител в една банка печели 1 милион друг печели 150 милиона, пък генерален директор на друг печели само 150 хиляди евро. Това са трудно обясними неща. Не трябва да се поддаваме на политическия натиск и да предлагаме някакво решение, което няма да работи. Иначе, като цяло съм съгласен с докладчика ориентация в дългосрочен план по отношение на риска, да, това има смисъл. Но ако искаме да се намесим, да повлияем, трябва да а, включим всички, не само директорите, всички, които получават огромни суми в а, финансовия сектор. Трудно ще го оправдаем, но не мога да разбера защо един защитник от Бан получава 12 милиона са. Само защо? Защото пречи да му се вкара гол, нали? Реал Мадрид плаща още повече, 30 милиона на играчите си. Благодаря. Right, I, I've just got a, a few comments myself and then Arlene McCarthy. I don't know if Аз имам няколко коментара, след това Арлин Макарти ще вземе думата. Уф, микрофона не е изключен, каза председателката. Моите коментари са следните. Правилно бе спомената, че трябва да се стремим към пропорционалност. И се надявам, когато се появят компромисните изменения това да бъде отразено. Моите собствени изменения целят постигане на някаква степен на съответствие между подхода по тази тема и подхода за капиталовите изисквания. Директивата. Може би само трябва да бъдат редактирани и да се постигне единство – на различните равнища. Трябва да преодолеем диспропорцията между огромните премии, които изкривяват нещата в горната схема, в директивата за капиталовите изисквания по дефиниция се въвеждат такива тавани. Трябва да се съобразим с това. Чух казаното от Лов, че каквото и да измислим, има помни хора, които ще противодействат, но ние не бива да се отказваме. Акционерите трябва да знаят какви са намеренията на законодателите, да бъдем доколкото можем а, мъдри при а, разписването на тези правила и а, по време на събранията на акционерите да се каже, че такива и такива са разпоредбите на закона и той може да бъде за, заобиколен. А, това не означава, че ние трябва да се откажем от целите си и държавите членки също може би ще бъдат достатъчно изобретателни и ще прилагат тези правила. В заключение по фондовете за преодоляване на кризата комисията мисли за такъв фонд, който да осигури някакъв оборотен капитал на дружества, които трябва да се справят с въпроса за трансграничните фалити, например. Това е нещо, което може да бъде използвано при преодоляване на трансфера на активи през граница. Ако имате някаква такава институция и може тогава да има проблеми с активите, с равните възможности и може да се окаже, че е невъзможно да се излезе от ситуацията. Възможността за трансфер на средства биха решили такъв проблем. Той трябва да бъде обмислен допълнително. Но това не бива да се въвежда като някаква панацея, приложима независимо от условията. Следва да имаме а, надлежните правила за преодоляване на трудностите с фалитите а, при а, презгранични транзакции и това е посоката, в която трябва да се а, върви, но не тук е мястото за този въпрос. И Арлин е на последно място сред поискалите думата. И след това докладчика. Арлин, искаш ли думата? Господин Клуц първо. Искам също да се изкажа от името на моята група. Първо ще благодаря на докладчика. Смятам, че документа, доклада е добър. Но искам да се върна на казаното от господин Клинс, който е прав по отношение на голямата ножица в заплащанията. Хората, които работят в производството, нормалното производство получават много по-малко пари и това трудно се приема. Може би трябва да проведем една по-задълбочена дискусия как да се получи някакво равновесие в обществото. Според мен в общи линии доклада е напълно приемлив някои изменения, като тези на Паскал Конфа са добри и ще ги подкрепя, но по отношение на останалите бих казал, че от първоначалната версия е по-добра, отколкото изменението. Благодаря. Okay, thank you. Благодаря. Виждам, че господин Кантан а, идва. В момента разглеждаме възнагражденията на ръководителите на финансови институции, така че ако искате да се намесите, Арлин, аз Вижте, аз подкрепям направеното от докладчика, защото то е свързано с моя доклад. Някои от преждеговорящите казаха, че ние трябва да поемеме така лидерска роля в това, тъй като да не като плаците очакват това от нас. А не да определиме точно какви ще бъдат възнагражденията, а просто да очертаеме една рамка – защото споменахте про, произ, производството, разбира се, спомена се и футбола, сега това са модели, които не могат да бъдат сравнени. А, в крайна сметка, мен ми е седно, може би това не, това не са мои пари, но, но в крайна сметка ние, ако искаме да имаме една а, економика, която да бъде а, наистина здрава. В, край, в крайна сметка трябва, трябва, да, трябва да създадем една рамка, за да може разход, е, средствата на данекоплаците да не бъдат поставени под риск. Това... А... А, как кризата не се, не се дължеше на а, огромните рискове. Тя просто. Тук има едно много. Мисля, че има пряка връзка между самите, самата, самите финансови институции и взимането на риска. Правилно мисля, че колегите са прави, когато казват, че трябва да има един поетапен, последователен процес, но и разбира се, трябва да има едне, един много по- балансиран подход към възнаграждението в тази сфера, където да има ясни принципи, ясни правила защото е, в крайна сметка аз не смятам, че е пропорционално да се, е, да се получи 90% от цялото възнаграждение като допълнителна премия. Така че а, заедно с, с е, докладчиците в Сянка. Ние бяхме с, по моя доклад, разговаряхме с е, директора на Базел 2, на комите, комисията Базел так, по тези въпроси, така че мисля, че има Е, като че ли някакси така е, изменяне на стойностите, като че ли личните интереси са заместили е, интересите свързани с здравето на, на, сам, на самата институция, на самото предприятие. Така че смятам, че ние сме длъжни да създадем е, правила, които да не, да не прекаляваме, разбира се, с прахлегулирането. Трябва да има известна е, гъвкавост да не прекаляваме с регулирането, за да, не би, за да не може това да има отрицателни последици, особено на малките, към, по малките институции или предприятия. Ако Господин Клинц е прав, е, вярно, когато казва, че колкото, колкото и да имаме, колкото и правила да имаме, винаги ще има такива, които ще ги избегнат, но но мисля, че положението в момента е такова, че ние не можем в них да кажем не, нищо не можем да направим, нищо не трябва да направим. И Господин Клин спомена е, е, Обединеното кралство. Е, където три институции назначиха своите, свои е, финансисти, своите, свои адвокати и юристи, за да видят как просто могат да се измъкнат от, е, от е, закона и как да не плащат. Но мисля, че това ние при всички случаи трябва да намерим начин да се справим с, с това. Господин Алкадрови, благодаря ви, госпожо председател. Благодаря. Искам да благодаря на всички колеги, които се изказаха. Някои казват, че първо трябва да почакаме да видим как ще се развият нещата, да не прибързваме, да не изискваме прекалено много неща. Вече сме задвижили някои процеси, да видим как вървят те. Е, утре комисията ще публикува доклад за препоръките от юни 2009 година. в който със сигурност ще се каже, че редица държави членки не са успели да транспонират препоръките и че системата на възнаграждения в финансовия сектор продължават съществувалите преди практики. Смятам, че трябва да продължим все пак тази посока и да не се задоволяваме само с препоръки. Необходимо е да се възприеме един общностен подход, за да се постигне е, някакво равенство, да се избегне нелоялната конкуренция и големите различия. Не можем ние да се задоволяваме с избора само на директорите, с мисълта да са заплатите само на директорите. Знаем, че на по-низки длъжности служители в банковия сектор получат огромни пари и имат доста рисково поведение. Е, за това има редица изменения, които бяха внесени, които се опитват да добавят тези аспекти. Скоро ще се срещнем с докладчика и докладчиците в сянка да видим кое може да бъде променено. Може би ще се позовем на доклада на комисията, който ще бъде публикуван утре. И в обща линия това е, което им да кажа за сега. Um, Благодаря um... много. И сега ще гласуваме този доклад в комисията на 22 юни и след това доклада ще бъде внесен в пленарна зала. Сега минаваме към последната точка по дневния ред. А... Става дума за а, преразглеждане на изменения относно пазари на деривати. Докладчик е, е Вернер Ланген, първо докладчика. Благодаря ви, госпожо председател. Вече обсъждахме няколко пъти и доклада, и измененията с сътрудниците на комисията, с които успях е, то се помъчих да стигна до взаимно приемливо решение, което да получи подкрепата на повечето е, колеги. Водихме двустранни дискусии, за да намерим компромисни решения, дискусии и в групите. И смятам, че постигнатите компромисни решения са добри и ни позволяват е, да вземем една ясна позиция като Европейски парламент по отношение на бъдещото законодателство, което се предвижда от комисаря Бърне, Бърне за обсъждане през юни и юли и една наистина добра законодателна рамка за дериватите, пазарите на деривати производни финансови инструменти, които са най-различни видове и съдържат, т.е. включват различна степен на риск. компромисни решения по, по, от първо до 8 съображение или точка от преамбюла, след това 23 в което се описват допълнителните изисквания, които бяха добавени към доклада. Искам да привлека вниманието ви само към проблемните моменти. Социал-демократите, НП, либералите и зелените се споразумяха по всички изменения и формулировки. Моята цел беше да постигна максимално голямо мнозинство, за да може парламента да упражни влияние за получаването на един добър регламент. Няма смисъл да се заяждаме по термините. Важното е да имаме една ясна политическа линия. Искам да благодаря на всички колеги, които положиха усилия за това. Кои са все още спорните моменти? Започвам от съображенията. Ние всички признаваме, че дериватите играят важна роля в контрола на риска, но когато този риск трябва да се прехвърли към други економически оператори, трябва да се гарантира прозрачно, защото знаем какво стана, когато няма прозрачност. Това допринесе за сегашната криза. Някой искаш да ме прекъсне ли? Пита оратора. Така, компромисите бяха подготвени по тези Съображения. Първо компромис, първи по точка Е, в компромис 2 по точка Е. Посветен, посветена на кредитите на контрагентите. Компромис 3. Изменение 26 на госпожа Подимата. подходихме разделно. Първа и трета част е включена в моя компромис, а втората част може да бъде отхвърлена. Тази втора част, която препоръчвам да се отхвърли, се отнася до оценка на дериватите на кредити, производни инструменти от кредити, които по, всъщност поставят под въпрос стабилността на еврозоната и националните економики – След това се спираме на корективната или манипулативната роля на пазара на ОТС. 310 милиарда евро са националните заеми на Гърция и с а, подобен размер деривати, ако умножим 12,5 по 6, получаваме е, една четвърт от гръцкия дълг. Обхванат от е, различни видове застраховки и дългове, сключени от гръцкото правителство. И затова предлагам да гласуваме против предложението на госпожа Подимата. Четвъртото изменение се подкрепя от четирите основни политически групи. То се отнася към съображение или точка А от преамбюла и препоръчва по-строго регламентиране по отношение на четвъртото компромисно решение се предлага разделно гласуване поискано от социалистите, и демократи, НП, и консерваторите-реформатори. Във втората част от компромисното решение се препоръчва регламентиране то допълва другите компромисни а, изменения и по-специално съображение Г. Социалистите поискаха разделно гласуване по втората част. не беше възможно да стигнем до споразумение и ми се струва, че единствения, начин, единствения изход е разделно гласуване. По отношение на точка или съображение ХАШ, компромисно изменение номер 6, което беше допълнено по искане на социал-демократите – а, и което се отнася до рисковете за крайния потребител на финансовите дериватни продукти. По това изменение имаше допълнителни добавки, които бяха внесени в секретарията и които бяха представени не като добавки, а като устни изменения. Има доста качествена разлика между двете. Аз предпочитам компромисните изменения. Защото устните изменения не се третират по същия начин. Верно е, че текста беше внесен едва днес в 10 часа, но ми се иска да се промени вотинг листа така, че тези изменения да фигурират в него като компромисни. Това, което видях като текст тази сутрин, ми се стори доста добра. Смятам, че трябва да се признае качествената разлика и да не а, се занимаваме само с спекулациите. Сега стигаме до компромисно изменение. 7. Едно от малкото завършени от социал-демократите по транзакциите, където имаше различни мнения по отношение на предаването на подробните данни от транзакциите. Разбира се, това ще зависи и от законодателното предложение на комисията и от желанието на политическите групи да приемат това допълнение. Тук не, няма да се говори само за необходими данни, за необходимите подрон, подробни данни от транзакции. Сега минаваме към компромис 8 относно нова точка от преамбила, ново съображение Едно бис и компромис 9, който се подкрепя от всички и който и е изменения от 81 до 83 компромис 9 по параграф 1, разделно гласуване. Първата част се приема от всички. Параграф 2, компромис номер 10, entschuldigung до регламентирани търговски системи на този текст. Това е, извинявайте, десети компромис, втора точка. Там също се настоява за разделно гласуване. То се приема от всички. Първата част се приема от всички. Втората част по искане на либералите. В нея гласи, че основният критерий трябва да бъде ликвидността. Това, за да гласуваме този компромис, решихме да има разделно гласуване. 11 компромис по точка четвърта. Има подкрепата на всички в тази си формулировка. 12 компромис също се приема от всички се отнася до точка 6, точка 7 компромис 13 безпроблемно, 8 точка 14 компромис всички приемат без изменения точка 9 компромис 15 който се допълва от допълнително изречение. Представено в изменение 7, внесено от Комисията по развитието, което се вмъква в средата на текста и което гласи отнасящо се до участниците в пазара съгласно техните правомощия – да определят потенциал на риска. Или потенциалния, всъщност това се потенциалния риск, това е добавката. Следващото компромисно изменение. Ebenfalls ohne проблеми. 14 по 8 точка, по него няма проблем. По точка 9 вече говорих за 15-то. 16-то по точка 12-та. Там се предвижда разделно гласуване по първа част, втората част не се приема от социал-демократите, докато първата, както казах, се подкрепя от всички политически групи поддържа комисията да следи управлението на риск. Е, НП, либератите и консерваторите, реформатори са съгласни с втората част като добавят да се представлява в съветите по управление на риска, а пък социалистите и демократите не са съгласни. Третата част също се приема от ЕНП. И се отнася до механизъм за управление на риска. и се отнася до това дали е, притежателите на акции могат да бъдат представлявани в съветите за управление на риска. 17, бис се, е, се приема, 18 промис също, 19 по точка 16 се приема от всички. както и компромис 20 по точка 17, компромис 21 по точка 18. Titel 1a ebenfalls akzeptiert. Dann kommen wir zu den... това по точка 1 бе компромис 22 се приема, 23 ти включ, внася ново съображение, нова точка, което се приема от НП социал-демократите и либералите, но се отхвърля от зелените и включва израза трети страни. Тази сутрин ми беше предложена нова добавка от социал-демократите и от някои либерали – и от някои колеги от лично име, които са в економическата комисия, добавянето на една дума, която трябва да се гласува разделно, установява, че всички акции от деривати в валута на Европейския съюз или засягащи предприятия на Европейския съюз и за което финансовите институти имат участие, след което се продължава с клиринговите къщи, регистрите и така нататък. Всъщност основният проблем е второто е второто и, което колегите искат или и или те засягащи предприятия или институт или. Значи, третия елемент институти, финансови институти, вместо и да има или, което според мен не подсилва текста. И аз по-скоро съм за. Това ще ни позволи да включим задължения за декларации за трети страни. Това са получените компромиси, изготвени след подробни преговори. Ако успеем да се споразумеем по всичко, за е четвърт час ще приключим с гласуването. Нямам списък с желащи да вземат думата, господин Доменичи. Е, Благодаря. Бих искал да благодаря първо на докладчика за извършената работа, за това, че беше на наше разположение. Бих искал да благодаря и на секретарята, на комисията, на политическата група за изваредно полезната и позитивна работа. Съгласен съм с господин Ланген, когато той споменава че евентуално има възможност да се включат и а, новите изменения, като те по някакъв начин се включат в компромисните изменения. По този начин ще можем да имаме един балансиран доклад и тогава нашето послание ще бъде абсолютно ясно и структурирано. Послание, което ще отправим към Европейската комисия предвид проблемите, на които сме свидетели, нашето послание трябва да бъде много ясно, много структурирано. Така че аз призовавам докладчика да продължим да работиме заедно, да си сътрудничесме, тъй като този доклад е важен, той става все по-важен за всеки изминат ден. Е, от момента на започването на работата по доклада до ден днешен нещата се промениха в международен план. Той придоби все повече и повече значение, както казах. В много изменения много изменения отразяват а, компромиси. Разбира се, има и някои а, разнородни, различни мнения, които а, изразяват позициите на различните политически групи. И това е нормално. Важното обаче ние да изпратиме ясно послание към Европейската комисия. Утре по време на гласуването трябва да наблегнем на ключовите а, проблеми. Ние Предложихме някои интересни изменения. Виждам, че те са включени в компромисните изменения, които току-що представи господин Ланге и аз приветствам този подход. Надявам се, че в близките часове ще продължим да си сътрудничим. Следващия: От името на Алдер и като докладчик в Сянка ще ще кажа, да, разбира се, че компромис, компромисните е, изменения не са съвършени, но те в крайна сметка са е, много е, балансирани. Има пет допълнителни изменения, внесени от социалистите и демократите. Но в крайна сметка, е, вие си консултирахте три политически групи, една не участваше, но някои от измененията според мен са незадоволителни. Може би ще им, може да има някаква друга формулировка, която да бъде задоволителна. Е, така че в момента съм така малко трудно ми е да кажа, че има широк консенсус, защото имам чувство, че този консенсус по-малко по-малко се разпада в момента и в качеството си на председател трябва да кажа, че утре ще се опитаме да гласуваме нещо, което изглежда, че не е доработено, не е окончателно отработено. Не казвам, че ще бъде трудно за различните политически групи да постигнат съгласие, но при всички случаи е, мисля, че трябва да се поработи още за, до, до постигане на консенсуса, който смятате, че трябва да постигнем. Ние е, Споменахме, че има известна загриженост, що се отнася до собствеността, т.е кой притежава тези деривати, къде е, е конфликта на интересът, дали има конфликт с потребителите, но има, разбира се, и конфликт понякога между институциите или тези, които обменят дериватни продукти. Така че трябва да се определи, може би, по по-ясно по, по, по, по а, собствеността, защото а, някои потребители, някои от тези, които участват, брокери, могат да бъдат и собственици, така че струва ми се, че формулировката не е съвършена и може би ще можем да а, подобриме формулировката, но съществуват, съществуват конфликти и трябва да се опитаме да да, да усъвършенстваме нещата, за да, за да постигнем нещо положително от гледна точка на а, управление на риска. Бих оттегляла това мое изменение, а, тъй като то е свързано с управлението на риска. Някои не са го разбрали. Смятат, че ако се приложи това условие, 90% от тези деривати няма да могат да бъдат уредени, което въобще не беше целта на този текст. Той целеше, когато имаме а, конфликт на интереси, да има проблеми с ликвидността. Целта е всъщност да имаме някаква увереност, че когато има конфликт на интереси, ще има някакви правира, които да позволят неликвидни активи да не създават системен риск въобще за всичките активи. Може би това вече е твърде подробно, някои колеги не са го разбрали, аз нямам нищо против да го оттегля, ако вие ще гласувате против него. Темата е важна но този въпрос е а, уреден и другия, е, тъй като, наш, тъй като нашата цел е да можем да овладеем риска и ако това ще е полезно, ще го отегля, но ми се искаше да разберете същността. Въобще не целях по някакви обиколни пътища да а, вкарам тази точка. Виждам, че комисията крима одобрително. А, това е всичко, което исках да кажа. Тази вечер ще имам време да се опитам да отстраня някои от проблемите с а, измененията. По-конкретно, желанието ви а, да подмените думичката и сили. А, ако използваме думата или се получаваме три точки, които са поредни. От една страна имаме дериватите. Ако и САЩ или Япония се намесят, ние ще стигнем до задънена улица. Първоначалното предложение, т.е. предложението, което имаме сега в компромиса, е една много ограничителна разпоредба. Ако беше казано като минимум някъде в началото на текста би било приемливо, но не мога да приема текста в този му вид, защото ако кажете, ако бъде изпълнено едно от трите условия, то тогава пък е много широко тълкуването и е твърде протекционистично и едва ли хората, които са го предложили, са целяли именно такъв вид протекционизъм всички деривати, които отговарят на изредените условия като минимално изискване, това би трябвало да е текста. И това е формулировката, която аз бих приела допълнително да я обсъдим и а, да я приемем, ако някой смята, че другия текст е твърде ограничителен. В противен случай ще трябва нашата група да се оттегли от постигането на компромисно речение. С това приключвам. Има и някои а, нови допълнения. И в собствената си група аз постигнах някакво съгласие, но не сме виждали всички нововъведения, които споменахте. И а, мисля, че не всички разбраха кое къде се а, предлага да бъде вписано. Сега продължаваме с желащите да вземат думата. Вие ли искахте думата? Пита депутата докладчика. Може би до края на разискванията ще се появят и нови коментари. Искате да вземете думата сега ли? Заповядайте. Докладчика взима думата. Бих искал да гласуваме. Мисля, че инак няма да можем да постигнем консенсус по всички точки. Мисля, че би трябвало да гласуваме точките, по които има спор, по които има несъгласие, така че аз се опитах да формулирам нещата, но сега просто трябва да видим по какъв начин да гласуваме конфликтните въпроси не сме решили също дали да бъде и или и как да се как да, как да го формулираме така че аз бих искал всички така пред, предложения да влезат по някакъв начин в доклада, в крайна сметка не можем да постигнем 100% компромиси, тъй като има най-различни мнения в крайна сметка. Що се отнася до либералите, госпожо председател, да, вие сте права. А, проблема свързан с ликвидността, там пък другите не, са, не бяха съгласни. Сега, дали те ще постигнат мнозинство, това не можем да кажем от сега. Възможно е вие да постигнете мнозинство по този проблем, а може и това да влезе в компромисите в крайна сметка. Аз се надявам, че комисията ще вземе отношение по въпроса. Е... По, по какъв начин те ще разгледат проблема, свързан с ликвидността и компенсациите, това е нещо, което трябва да видим. Сега, второ, проблем – проблем, свързан с четирите изменения, внесени от социалистите. В Комисията по управление на риска трябва ли да участват акционерите или не? Това е, това е компромисно предложение. Аз приех нещата така, както ми бяха поднесени. Аз приех те да участват в Комисията по управление на риска. Доколкото разбирам, социалистите искат разделно гласуване. Не беше гласува за, но е, втората част на изменението не става, не, не, не поставя никакъв проблем. Става дума за механизмите за управление на риска. Това е предложение към комисията комисията трябва да направи предложение за някаква цяла, цялостна стратегия или концепция за е, тези инструменти, така че тук всичко е, е наред. Що се отнася до съображение 23 или по-скоро компромис 23, това току-що бе изтъкнато. Става дума всъщност за е, включването на и или в момента, в който обсъдих, когато обсъждахме този проблем. Всички бяха съгласни, след което социалистите оттеглиха съгласието си. А сега какво, да, какво трябва да, да, да, да вмъкнем? And or и или. Тоест, три, три етапа или двойно а, условие дали всички институции трябва да отговарят на тези критерии или само европейските институции и е, тези, които работят с еврото. Защото ЕНТ ще означава само европейско предприятие, е, което работи в еврозоната само в... Не, не, извинявайте, казва е, Орато. Разбърках, става дума за европейска валута. Е, тоест, преминаването от триетапна процедура на двуетапна. Не знам, е, можем ли да решиме този проблем с гласуване? Аз мисля, че можеме. Защото това са всъщност трите спорни въпроса, другите са въпрос на преформулиране. Значи условия за трети страни, ликвидност а, и, и мисля, че всички останали проблеми са, бяха обсъждани. А, е, дори вашата политическа група ги прие, госпожо председател, така че мисля, че можем да ги гласуваме. Благодаря ви. Благодаря. Вие отговорихте на някои от въпросите, но имаме още желаящи за думата. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика, че е всичко по време на дискусиите и така наситено работи през тези 10 дни. За жалост, толкова дълго време работихме заедно и в последната минута започнаха да се появяват промени и провалиха всичко, което постигнахме. Що се отнася до промяната на думата и с или на този етап, ние ще трябва да преосмислим позицията си. Много дълга беше дискусията, цяла седмица продължи и сега изведнъж се предлага промяна, която ни натъжава. Компромис 18 бе договорен колективно между групите миналата седмици, между помощниците и съветниците. Изменения 210 до 214 включително трябва да са част от това 18-то компромисно решение. Сега се оказва, че няма да бъдат и що се отнася до начина на работа и подмяната на текстове, пак се появяват проблеми. Една сравнително незначителна бележка сега ще направя когато ставаше дума за изключването на крайните потребители, които не са финансови институции. Изменение 37 би ме затруднило там, където се казва за а, доставчици на стоки и всички тях ги слагаме заедно в една група с а, превозвачите, с авиолиниите, затова не можем да подкрепим 37 изменение. Имаме проблеме с 116 и 117 изменение Свързани са тези проблеми с определението. То е доста широко. Говори се за корпоративни деривати, без да се дава определение. За тях много са определенията, дори и сред специалистите. И тук малко ме притеснява това, че се опитваме да законодателстваме, без да има ясно определение. Иначе усилието беше отлично. Опита беше да се обединят мненията на всички и да се постигне добър компромис. И се надявам, че в последния момент няма да провалим всичко, което постигнахме до тук. Благодаря на докладчика за търпението му. А, продължаваме с Паскал от докладчиците в Сянка. Първо искам от името на господин Доминичи от мен да благодаря на господин Ланга за откритостта му, за отвореността му към дискусии. Искам да остана на C23 за третите страни. Точка, която доста трудно стигнахме <clears throat> до някакво споразумение. Аз съм на междинна позиция. Ако се сложи или, имаме една доста широка позиция. И ако всички региони по света приемат това разпоредно, ще се получи несъвместимост. защото законодателство ще е твърде широко. Ако сложим и, пък ще бъде прекалено тясно, защото поставяме толкова условия, че създаваме пречки за Европейския съюз да контролира това, което иска да контролира. Ако успеем да намерим някакъв компромис, нещо междинно между двете формулировки, ще бъде добре. Ако не успеем, от политическа гледна точка, ние ще под подкрепим тази, която утвърждава волност, волята за регулиране. Ще подкрепим илито, като ще останем отворени за формулировка, формулировка която се съвместима с разпоредите, които могат да бъдат прияти от други страни, като Съединените щати. След това по другите компромиси ще кажа, че доста сме задоволени от начина по който бяха третирани суровините и селско-стопанските продукти. В окончателния вариант на доклада привличаме вниманието, че в този текст за разлика от проектите в Съединените щати, няма общо освобождаване за крайните потребители, т.е. намерени са добрите формулировки за да се отчетат различните реалности в финансовите институции и крайните потребители, без да се стига на някакви общи фрази, които да позволят заобикаляне на разпоредбите. И наистина докладът върви в посока към висока стандартизация. Бихме желали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 и да се е, намерят възможности за контрол. Доволни сме от всички компромиси по доклада и ако по отношение на третите страни не се възприеме прекалено рестриктивна позиция, която не отговаря на духа на доклада, а, или пък се приема нещо, което е трудно приложимо. Мисля, че ако избегнем тези два кафана, ще спечелим като парламент и ще имаме а, възможно най-голямото мнозинство за този доклад. Ah, um, Само две-три кратки бележки. Аз не съм участвал в изработването на доклада, не съм участвал в дискусиите, просто предложих няколко изменения. Що се отнася до компромис 14, аз бих предпочел друга формулировка. Става дума про деривативните продукти да не се организират от потребителите. Аз бих казала те да не бъдат да не бъдат 100% в ръцете на потребителите, както а, примерно това става в Лондон. Мисля, че тук трябва да се придържаме по-скоро към американския модел. Ние разговаряхме с американския представител, който спомена, че според тях би е а, потребителите да не, а, е, да, да, да не притежават повече от 25 до 30%. Е, преводачите нямат а, е, нито измененията, нито компромисните изменения. Така че аз не бих казал по-нататък should be included. Аз бих казал трябва да бъдат представени, да имат представители в комисията по, управител, по управление на риска. Що се отнася до компромис 23, аз не съм участвал в обсъжданията, включително вътрешното обсъждане, организирано от либералите, но се питам дали не можем да добавиме, да речем, някакво минимално изискване, като, например, да кажем им като минимум всички сделки и транзакции. Тогава мисля, че и може да бъде включено. Това ще бъде така по-низкия прак, но ще ни даде възможност да напреднем. целта е нещата да станат по-прозрачни. Целта е по-голямата част на търговията на продукти да бъде извършвана Така, мислите ли, господин докладчик, че с тези изменения наистина ще... Um, Благодаря, госпожо председател. Мисля, че господин Лаген почти е свършил цялата работа и следва да му дадем дължимото. Аз съм израснал в една страна с колективизъм и се придържам тук към докладчика в сянка. Не се колебайте, но имам известни проблеми с формулировките в текста. Компромис 11, 20. Господин Ланген, в този смисъл доста смело е подходил, като говори за безналичните бездалечното търгуване а, на къси позиции, а, това не е добър инструмент. Е, прави се в изолация, казва тук немския депутат. Но, така или иначе, ние трябва нещо да предприемем. Някъде тона като че ли отразява популизъм е, промъква се и думата спекулации. Това е една забранена дума. Е, и мисля, че някои от спекулациите, които са направени, обърнаха пазара и показаха, че ние трябва да се намесим. Тук няма да повтарям какво сме преживяли през 90-те години, ние се променихме и може би останалата част от Европа също би могла да се промени и да гарантира стабилността. Но оставям нещата във ваше ръце, госпожо председател. Благодаря. Няма други депутати, които са поискали думата. Ще се върна към господин Ланген. Мисля, че Патрик искаше думата. Имаме време. Съвсем кратко бих се намесил. Госпожа Слайн ме попита защо някои изменения не са взети под внимание. Ами те са предвидени да се гласуват по-отделно и това е направено от секретарията, не от мене. Мислехме да ги включим компромисите, но секретарията реши да се гласуват по-отделно. 208 до 214 изменение. 210 по-скоро поправя с оратора. Разбира се, не можем да разгледаме всичко. Говорите за 23-то изменение. Имахме доста оживен дебат по него. И или и. Край решихме да е и. Но зелените не бях съгласна. И вие не сте проследили дебата само заради тази дума. Днес пък социалистите настояха за или. И така ще се гласува 23-то в този му вид и после ще гласуваме допълнително за и или. И, и или или. И надяваме се така да се решението да е справедливо. Според мен и стига, но ако мнозинството мисли, че трябва да има или, ще трябва да се споразумеем по илито. Господин Клинс, мисля, че ще постигнем целите. има различни езикови варианти по внесените изменения. Мисля, че можем да изгладим различията. Това се дължи вече наистина са чисто езикови, без проблеми. Организирани е от потребителите, organized by users. Това също. В останалата част обаче на изменението на законодателното предложение се казва, че трябва да се отчита управлението, правата на собственост, структурата на собственост и ангажимета на регламентиращите, регулиращите органи. Имате право да, да възразите. Но ако погледнем примера с американски търговски регистър и американски уреждането на дериватите от март 2009 година, по което се водят преговори. Ще видим, че е, това са включени само най-големите предприятия. А 25% цитирани от председателя на Американския надзорен орган могат да се, бъдат, бъдат заложени в основата на предложението на комисията. Имаше изменение за минимум 85% от ЕСЕ. Това е обаче прак, който не може да се определи при да се даде дефиниция на извънборсовите деривати. И на господин Оле Шмидт ще отговоря, че по отношение на спекулацията, например, гръцките заеми, е, бих казал, че не е имало кой знае какви спекулации. Да, разбира се, спекулации в известна степен е имало. И няма нужда да цитирам процеса срещу Голманен Сакс или други, където наистина бяха констатирани злоупотреби. Имаше един дилър, който ме уверяваше, че през 2010 година 2005 милиона тона каос, какао са били е, събрани, а пък е, са били договорени е, 71 милиона тона, т.е. 20 пъти повече отколкото е било произведено или и това си е чиста спекулация. Има, разбира се, спекулация по света, но не винаги там, където я търсим. Така че смятам, че ще можем да уредим нашите различия, господин Шмидт, помежду ни. Трите елемента, споменати от госпожа Болс, ликвидността, участието в използването на деривати. Това са наистина критични въпроси. Мисля, че ще намерим решение. Благодаря ви за сътрудничеството тук и не мисля, че ще може да гласуваме. Може би комисията иска да вземе думата по тази конкретна тема, затова давам думата на комисията. Благодаря, госпожо председател. Много полезна дискусия и слушахме ясни послания за значимостта на този доклад. Значимостта на въпроса стана ясна и ясно бяха определени очакванията на парламента с оглед на предложенията. Тук няма разминаване. Няколко коментара ще направя. Много се радвам да чуя, че са ни толкова близки позициите по отношение на корпоративните крайни потребители. В парламента пред няколко месеца бе водена една много добра дискусия. Важно е да се намери а, приложимо решение, което да не пречи на предприятията в Европа. Прияхме всичко при сърце. Съвсем наскоро комисарят посочи в парламента, че нашият подход е много сходен с този, който е отразен в доклада. Е, като че ли има е, съгласие да има изключение от правилото, но ние трябва да обхванем и онези крайни потребители, които определят системата. Освен това трябва да избягаме от е, позоваване на тези изключения като вратичка в правото. Трябва да избягваме допускането на същите грешки, които причиниха последната криза. В противен случай ще съдем стимули за създаване на нови финансови системи в сянка. А, на второ място. А, по отношение на собствеността на тези финансови инструменти. Тук има няколко правни аспекти. Трябва да си зададем въпроса къде се корени проблема. Той е ясен. Има ясно несъответствие между стимулите, стимулите които се предлагат, че тези финансови инструменти трябва да се намерят приложими решения. Първото е да има някакъв прак на собствеността, да се ограни... наложат ограничения. Това трябва да го обмислим добре, защото собствеността отговорността върху тези инструменти в Европа е проблем. Имаме фондови борци, които се заявяват собственици в много случаи. Какво ще направим? Да ги разединим, да ги обособим. Това е свързано с много сериозни юридически аспекти. Альтернатива имаме ли? Имаме ли адекватни механизми за управление и изисквания, които да ни позволят да достигнем целта. Това трябва да го обмислим допълнително. А, много сериозни финансови и правни затруднения ще има, ако решим просто тези а, структури а, да бъдат разформирани. Втория въпрос е свързан с ликвидността. Госпожо председател, съгласни сме, ако няма ликвидност, а, никой от тези деривати няма да оцен... да оцелее, защото все пак трябва ценообразуването да е съобразено с степента на риска. И ние просто не можем да се измерим риска. Ако това не можем да го направим, не можем да определим какъв ще бъде маржа на печалбата. И продукта няма да има ясна характеристика. Ние създаваме големи системни рискове е, при това положение. Тук мисля, че няма разногласия. това беше едно много добро, една много добра обмяна на мнения. Налага се да продължим да работим с вас по отношение на по-нататъчните условности, свързани с дериватите. Тук не става само а, въпрос за думичките и или. Става дума и за местоположение, местонахождение. Трябва допълнително да обсъдим и този въпрос, а, когато подготвяме предложението и ще а, се съобразим с становищата в доклада на господин Ланген. Ще ги отнесем всички тези съображения и към службите. И още нещо искам да спомена. Какво да правим с а, тези финансови инструменти, а, които са с държавни гаранции и се търгуват без насреща да има реална стока? От ноември миналата а, година а, трябваше да преценим кои позиции са застъпени и в хода на това разследване от комисията ще излеем с политическо а, решение. Дали трябва да бъдат забранени тези а, търгувания с накъси позиции или не. Това, което мога да кажа на този етап, госпожо председател, за разискванията в комисията е един ма, малък детайл. Кой трябва да бъде включен в тези комисии за оценка на риск? А, има проявен интерес би трябвало да се позволи на клиентите да участват, тези, които имат им отношение към геринга, към а, застраховане на риска, за да има по-широк обхват. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Докладчика трябва да има последната дума, ако желая да я вземе. Заповядайте. Благодаря. erst im Herbst kommen, sodass die Untersuchung wohl, Herr Pearson, abgewartet wird, bevor der Vorschlag kommt. Das halten wir auch für richtig. Ние говорихме с е, комисаря Бърние по отношение на дериватите и той обеща да направи едно проучване, за да е, се уточнят някои аспекти. Чакаме резултатите. Господин Пирсън а, определено е за формулировката на госпожа Боулс по компромисно решение 10. Ликвидността трябва да бъде най-важният критерий. Мисля, че трябва групите да обмислят още веднъж предложението на госпожа Болс. Аз ще я препоръчам. Ще препоръчам това предложение на моята група и се надявам да получим мнозинство. Всичко останало мисля, че вече сме постигнали широко съгласие. Благодаря много. Мисля, че не трябва да ви припомням, че ще гласуваме утре. А как, как, както казах